Okay. Good afternoon, everybody. Така, добър ден, колеги. Твърде често не ни стига времето, така че трябва да започнем бързичко. Имайки предвид, че могат да възникнат всякакви въпроси. Тази сутрин променихме, знаете, дневния ред на заседанието, така че ще започнем с 14-та точка доклад за интернет и пазара на наркотици. Ще изслушаме изложение от господин Гуздел, директор на Центъра за наблюдение на психотропните и също така от представител на Европол, след което ще очакваме комисията, Европейската комисия да допълни. Вероятно помните, че на 5 април и Центъра за наблюдение, и е, Европол обединиха е, възможностите си, за да започнат работа по втория съвместен доклад за пазара на наркотиците. И те днес ще ни представят е, своите констатации. Целта е как да се предотврати търговията в електронното пространство с наркотици и как да бъдат ангажирани в тази борба е, и Съюза, и трети страни, и научни работници, представители на гражданското общество и прочи и прочи. Господин Гостел, уважаеми госпожи и господа, членове на комисията, госпожи и господа, за мен е голямо удоволствие днес да ви представя втория пореден доклад за Европейския пазар на наркотиците, който бе публикуван миналия вторник в присъствието на господин Аврамополос и моя колега, директор на Европол. Докладът се основава на синтеза на оперативна информация и на експертния опит, предоставен от Европол, както и на научно-изследователски данни, статистика и друга информация в резултат от текущото наблюдение от страна на Центъра за наблюдение на наркотиците. Това придава уникален характер на доклада, тъй като той представя стратегически анализ, който е осъществим единствено чрез съчетаването на тези информационни източници и то от две различни организации, които рядко общуват помежду си, да не говорим за взаимодействие, що се отнася до търсенето и предлагането. Какво се е променило през последните две години от предходния доклад на сам? Съвместната ни работа с Европол и други партньори е, води именно до това, до възможността да ви представим нови констатации. Първо, за първ път правим експертна оценка на мащабите на пазара. Е, в стойностно изречение не по-малко от 24 милиарда евро годишно, като диапазона е между 21 и 31 милиарда тук е една методическа или методологическа бележка. Тази оценка за пръв път се основава на цялата информация, която е налична в Европейския съюз. Като започнем от лицата, е, които преминават антинаркотична терапия и до потребителите. Най-вероятно е, за напред е, оценката ще става по-прецизна. Е, като се опасяваме, че ако средно оценяваме пазара на 24 милиарда, то фактическата му стойност е по-скоро клоняща към горната граница, около 30 милиарда. Относителният пазарен дял на всички наркотици е както следва. 31% канабис, 28% хероин, 24% кокаин. И след това малко попроменяме категорията за наркотиците с по-малък относителен дял, около 8%, 8% за амфетамина, 3% екстази и МДМА. Ще кажете, добре, обаче какво да кажем за новите психотропни вещества, редица от които се продават на пазара законно, като законен заместител на незаконните наркотици. Все още не разполагаме с оценка но броят, е, видовете и е, предлагането на тези вещества не е, дават признаци за някаква нисходяща тенденция. Миналата година заедно с Европол идентифицирахме стотина нови вещества. И Европейската система за ранно предупреждение, координирана от Центъра наблюдение, по-настоящем наблюдава 560 такива законно разпространявани, от които 72% са се появили наново на пазара през последните 5 години. И тук още една малка бележка за значението на, на всичко това. Не става дума само за установяване на разпространението на ново вещество, а и за продължаващ контрол на движението, на появата, изчезването на тези вещества от европейския пазар. Ето защо в дългосрочен план за двете агенции тази оценка предполага сериозно натоварване. За всяко от веществата или групите вещества, които споменах, докладът представя изчерпателен анализ на положението и предлага действия в духа на инициативата, подета от Европол и от, е, и от нас, е, по повод на първия доклад. Докладът са посочени четири главни е, въздействия на наркотиците върху обществото. Първо, връзката с друга престъпна дейност и с тероризма. Второ, въздействието върху добросъвестните законни стопански дейности. На трето място корупцията, и то особено в държавния сектор. И на четвърто и не на последно място отрицателните последици за обществото като цяло. Свързаните с наркотиците престъпност и насилие, екологични вреди, е, вреда за е, общественото е, и индивидуалното здраве, за семейството и социалната структура. Тенденциите, които наблюдаваме, е, сочат, че общо глобализацията е сред основните фактори, както спомена госпожа председателката, посочено също и от комисаря Аврамополос, огромното влияние на интернет, в случая в е, този незаконен бизнес, е, дава възможности както за по-леснен пласмент, така и за скъсяване на разпространителската верига при възможности от друга страна за преодоляване на правоохранителните санкции. Европейският пазар на наркотици се движи от два обикновени мотива, сред които е печалбата. И а, ние трябва да се справим с този проблем за пласмента а, в интернет, а, за да а, сведем до минимум вредата от наркотиците, за да предотвратим престъпността и гарантираме здравето, сигурността и благоденствието на нашите съграждани. И най-сетне от особено значение е признанието, че представата за пазара на наркотици, такава каквато е определена от нас, предполага преплитане на търсенето и предлагането за да преодолеем отрицателните последици от това явление, както за отделните членове на обществото, така и за обществото като цяло, е, са необходими действия за ефикасна превенция, терапия, е, социална реабилитация и прочее. И тези мерки са не по-малко важни от борбата с предлагането. Госпожи и господа, уважаеми колеги, от три години насам, от първия доклад насам, наблюдаваме нарастване на темповете на развитие на пазара на наркотици, динамика на потреблението, е, културни и социални явления, разширяване на престъпността. И всичко това осложнява явлението. Появяват се нови агресивни похвати е, на пласмент и главно чрез интернет, за създаването на нови потребителски пазари. Днес е, сме изправени пред взаимно противоречиви приоритети. Борбата с тероризма в сърцето на Европа. Държавите членки, опитващи се да се справят с масовата миграция. Нестабилност и конфликти в съседи на Европейския съюз региони. Ако видим какво стана през последните 3-4 години в Украина, в Сирия – Напоследък в Южен Кавказ, в Африка на юг от Сахара. Всички тези фактори създават една безпредседентно комплексна обстановка, която възпрепятства решаването на проблема за наркотиците в Европа, но в същото време ни мотивира да не отслабваме своите усилия, за да представяме по-добър, по полезен за различните заинтересовани страни стратегически анализ. Може да разчитате на нашата ангажираност, заедно с Европол и с другите европейски агенции и институции и държавите членки, да е, действаме решително за преодоляването на това предизвикателство. Благодаря. Вие споменахте не само въздействието на наркотиците върху гражданите и върху обществото като цяло, а и връзката с други форми на престъпност и разпространението на наркотици само по себе си като престъпна дейност. Сега ще дам веднага думата на представителя на Европол. Благодаря. Незаконното производство и трафик на наркотици са все така сред най- комплексните е, престъпни пазарни е, структури в Европейския съюз, характеризиращи се с е, новаторство и динамика. Ето защо явлението е основна заплаха за вътрешната сигурност на Европейския съюз. Както спомена директора на Центъра за наблюдение, по оценки обемът възлиза на 24 милиарда годишно и това към 2014 година, прочем. Е, междувременно следим е, е, обема на информация, която се разпространява по електронен, по цифров път. И се опасяваме, че тази оценка от 24 милиарда е по-скоро занижена. Що се отнася до организираната престъпност, оценката на Европол Пол е, че действат повече от 3000 организирани престъпни групи на територията на Европейския съюз и че една трета от тях се занимават по един или друг начин с трафик на наркотици. От тази една трета, около две трети се занимават с комплексен трафик на наркотици, т.е. с различни видове. Организираната престъпност действа навсякъде, не признава държавни граници или някаква особена специализация. Единствената ние стремеше да се оперира е, в международен план за повишаване на печалбата и понижаване на риск. Тези групи обаче варират по състав и обхват, на дейност, стремят се към глобален обхват, но наблюдаваме и по-малки регионални мрежи, които е, ограничават дейността си териториално. Възползват се от добре установени транспортни маршрути и инфраструктура, големи пристанища, например, като е, е, Роттердам или Хамбург – е, предвид е, натоварния трафик по тези пристанища. Дребният трафик на наркотици е, разчита също така на колетните пратки. Е, разнообразяват се транспортните възможности, което води до понижаване на транспортните разходи и оттам се повишава ефективността на тази незаконна търговия. Пазарът на наркотици е все така разнообразен, диверсифициран, на лице са стандартни маршрути, но възникват и нови. Ако вземем метамфетамина от Западна Африка, той минава през Европа с крайно местоназначение Австралия или Япония. Имаме също така трафик на хероин от Южна Африка към Европа производството на наркотици все по-често се осъществява териториално в близост до Европейския съюз и неговите пазари, особено това въжи за канабиса и за синтетичните наркотици. Процесът на глобализация способства за облегчен трансфер на знания и технологии в електронното пространство практически всеки може да се научи как да се заеме с такава незаконна стопанска дейност по целия технологичен процес. Търговията в електронното пространство също расте. Нали, ако вземем така наречената черна мрежа или тъмната мрежа, невидимото за обикновените граждани и пространство в интернет, независимо от усилията на правоохранителните органи, то се, то се запазва и функционира. А в Европейския съюз ние не разполагаме с достатъчно твърди сведения. Е, не можем да твърдим за системна връзка между тероризма и наркотиците в Европа, но връзка има, е, спорадична, е, в зависимост от конкретните възможности. за което можем да съдим по информация събрана за чужестранните бойци. Но, както казах, за сега поне не констатираме системна връзка между двете явления. Що се отнася до канабиса, различните потоци, виждате, организираните престъпни групировки са от вьетнамски происход – те осигуряват технологичните знания, например за увеличаване на, на, на чистотата или силата на крайния продукт. Освен това, ние следим актовете на насилие между групите, връзката между трафика на наркотици и трафика на хора и експлоатация на труда марокански организирани престъпни групи е, е, имат сериозни позиции в носа на е, смола е, от канабис в Европа. Албански престъпни групи също играят сериозна роля в е, разпространението на канабиса в растителната му форма. както и под форма на смола от Афганистан. Едно ново явление, което вероятно би могло да се окаже и значимо, е, е че е, вносът от Марокко става по, по море, Е, главно в източната част на Средиземноморието от Северна Африка, е, като вероятно терористичните, е, престъпните групи се възползват от нестабилната обстановка в Северна Африка. През миналата година Европол участва заедно с италианските власти. бяха иззети 14-15 тона канабис заедно с плавателен съд бяха арестувани украински и грузински граждани, като това е само един пример. От, става дума за сериозни количества. А от миналия месец юни, за около 6 месеца фактически, е, е, сме констатирали около 60 тона канабис, Тоест, това са иззетите количества, е, наред с е, значителни количества кокаин. Като всичко това, за което говоря, е, е в рамките на международната операция Либечио. Що се отнася до хероина? Спецификата тук е такава, че големи пратки хероин стигат до Европа и все по-често биват залавени от е, правоохранителните органи, но все по-често е, се срещат големите пратки от 100 е, килограма до тонове. Наскоро имаше един такъв случай, около 2 тона в Гърция – също така по-рано тази година в Холандия тон и нещо хероин. Значи все по-големи стават пратките. Наскоро, освен това, възникнаха два нови маршрута, наред с традиционния балкански маршрут, а именно през Южен Кавказ, Сирия и Ирак. Макар, че Турция всъщност е, ако говорим за маршрутите, Турция остава водещ източник. Производството на хероин също се приближава до Европа. Имахме възможност да установим и заедно с държавите членки да, да заловим, да закрием лаборатории. Имахме такива случаи наскоро в е, Испания, в Чешката република. Организираните групи от турски, пакистански, албански происход все още са водещи. Що се отнася до хероина. За кокаина няма да повтарям. Виждате тук картата е доста показателна. Трафика се осъществява както по вода, така и по море, т.е. по е, въздух и по море. От Колумбия най-вече, от Карибския архипелаг. Друго ново нещо е, че Средствата, използвани до сега за други наркотици, сега се използват и за кокаин. Например, ако вземем канабиса, същите мрежи сега се включват и в транспорта и търговията с кокаин. Следвайки една, една и съща установена от тези престъпни групи практик. Вносът в Европа. Няма кой знае какво да се коментира, що се отнася до входните точки. Различни методи, виждате. Е, е, е, с частни плавателни и летателни апарати, в това число главните европейски пристанища в случая Роттердам и Антверпен са водещи. Вноса на кокаин под форма, която предполага екстракция по химически път вече на територията на Европа, продължава да ни безпокои. А що се отнася до трафика в контейнери, можем да, да повторим а, а, това, че установената практика Рипон Рипов става все по-разпространена. Като се привличат за съдействие служители е, на пристанищата, както в началото, така и в края на пътя. Колумбийските и италиански организирани мрежи тук господстват. Е, също така холандски, британски и испански. Но, а Холандия и Испания са все още главните разпространителски центрове. Организираните престъпни групи от Балканите с също се очертават като бъдеща е, заплаха е, по кокаина, като се установяват е, дори в страните по происход и оттам нататък облегчават осъществяването на операцията. Тук виждате различните способи, които използват престъпниците. Това а, са стоки свалени от контейнер. По време на проверката са установени пробиви в дървото. Установи се наличието на кокаин. Контейнерът постъпва от друга държава членка, бяха иззети около 100 кг кокаин, но пък престъпните групировки се възползват и от други методи, за да възпрепятстват залавянето си. Синтетичните наркотици сега По традиция те са установени главно в Европейския съюз. Така и сега повечето синтетични наркотици, произвеждани в Европейския съюз, се потребяват в Европейския съюз. И оттам стигаме до значителен вътрешноевропейски трафик. Картата от ляво тук ви показва случаите и местата на разкриване на незаконни производствени предприятия. Тази информация събрахме чрез нов механизъм за събиране на информация, разработен заедно с Центъра за наблюдение. Виждате обаче гъстотата, виждате е, къде най-вече се произвеждат наркотици. синтетични наркотици и организирана престъпност. Нищо кой знае какво ново. Холандски, белгийски, германски, британски организирани групи. особено до МДМА и амфетамин. Наблюдаваме също така трафик на синтетични наркотици, съпътстващи главната доставка на амфетамин, например. Това вършат белгийските престъпни групи, докато китайските и чешките, например, са склонни да се специализират само в амфетамина. Няколко думи накратко за прекурсорите. Тук имаме само един пример от а, миналата година. А, сериозно завоено количество 7 тона в Полша. Главният заподозрян полски гражданин бе арестуван, беше му предявено обвинение – освен за производство на наркотици, това число и за подправка на документи. Новите психотропни вещества, проблемът е от световен характер. Няма смисъл тук да прочитам казаното. Но ползата, която извлича организираната престъпност от тези нови психотропни вещества. Тук информацията е от един казус от преди 2-3 години в Белгия. Е, беше разкрит производствен цех. Бяха иззети около 280 хиляди отделни дози или пакета. Имайки предвид, че един пакет е се продава за около 25 евро. Умножете по 285 хиляди, получават се горе-долу 7 милиона евро. И за да бъдат реализирани тези средства, не е нужно кой знае какво. Около 300 евро за производствената мощност, така се каже, и някои други химикали. Тоест, срещу няколко стотин евро получавате равностойността на милиони. И накрая последния пример. Това е операция, проведена от унгарските органи. Преди 4 години в Унгария е арестувано физическо лице за продажба на нови психотропни вещества на, в интернет на, на специална страница. Лицето беше глобява. Беше наложена глоба, но след известно време се оказа, че дейността е възстановена. И съответно извършителите бяха лишени от свобода. А, макар, че а, е, е, между двата случая имаме само приемственост на търговската марка, така да се каже, а не и на лицата, занимавали се с престъпната дейност. виждате, това е страницата, на която се търгува. Има няколко такива. Фирмата е създадена от младежи и безработни с престъпно минало. Е, като е, се пласират само разрешените нови психотропни вещества. Е, в момента, в който някои от новите вещества попадне в забранения списък, те се отървават максимално бързо от наличностите си и въвеждат ново вещество. Това са някои от местата в интернет, където се реализира тази търговия. През юни 2015 година са продадени така наречените таблетки Facebook. 15 на младежи трябваше да бъдат хоспитализирани е, в един такъв случай. Е, е, въпросното хапче не е било забранено тогава. Но в резултат от полицейската намеса бяха арестувани шестима души. Това са резултатите на кратко от тази операция Хагима с участието на някои държави членки. Благодаря ви. Много благодаря. И слушахме представенията и специално си отбелязах, че има 506 различни вещества, които се предлагат на пазара. И си даваме сметка, че когато говорим за цигари и алкохол, изобщо не обхващаме толкова много други въпроси и е много трудно да се проследяват всички вещества, които, с които се сблъскваме. Не знам дали комисията иска да добави нещо. Не. Добре, господин Болни, ще се изкаже ли? Благодаря много. Благодаря за представенето на този изчерпателен доклад. Благодаря ви, е, че представихте едно ползотворно сътрудничество между Центъра за мониторинг и европейски институции. Наистина Центъра, Европол и всички ние можем да видим как можем да подготвим и изпълним стратегия за следващите години. Също така това представлява добър контекст за политиките, които трябва да се справят с този проблем. Кои са основните предизвикателства? Вие ги очертахте. Първо, засиваща се екосистема, производство, трафик и разпространение на наркотици, специализация на някои е, групи, организиран, е, организирани престъпни групи, функциониращи отвъд граници. Както казахте, економическото въздействие, економическия ефект се увеличава. Това е отрицателна последица. Между 21 и 30, 31 милиарда евро се смята, че са постъпления на година се смята, че са постъпленията от тази търговия. Също така, все повече различни географски места в Европа, където има специализирани канали за доставка на наркотици от европейски източници. Има новопоявили се зони за производство и също така за набавяне от различни места от света. Това представя глобализацията на веригата за доставка на наркотици. Също така казахте, че интернет дава нови възможности за разпространение на наркотици, както и за разпространение на знанието, къде да се е, получат те и как да се синтетизират. Е, очертахте тъмната, дълбоката страна на интернет. И накрая въздействието на разрастващия се пазар и лесния достъп до наркотици, по-специално новите психотропни вещества. Това въздействие е унищожително както за економиката, така и за здравето на хората. Един процент от възрастните хора в Европа използват наркотици ежедневно, което означава 6 милиона души. Това също така спомага за радикализацията на социалните нагласи в някои страни. Също така се задават въпроси за връзките между разрастването на пазара на наркотици и радикализацията, както и финансирането на терористични организации. Ако искаме да приемем и изпълним политики, в отговор на двигателите на този пазар, трябва да се съсредоточим на първо място върху системния анализ и прогнозите за тенденциите в пазара за наркотици, както и новите модели на използване на наркотици. Също така трябва да разглеждаме новите рискове за хората поради новия състав на наркотиците, което е нещо много важно за всякакви оперативни цели. На второ място трябва да се съсредоточим върху партньорството между всички институции, които изпълняват политики както на национално, така и на европейско равнище. Това трябва да е в основата на дейностите на Центъра за мониторинг на наркотици и наркомании. Необходимо е и по-добро сътрудничество между държавите и членки, за да се изпълни система за ранно оповестяване. Необходими са бързи и твърди намеси за прекратяване на каналите за доставка на наркотици. Знам, че това не е лесно и това предполага много работа между държавите членки за изпълняване на новите решения, свързани с новите психотропни вещества. Надявам се, че в скоро време ще постигнем резултати. Липсата на координация може да увеличи рисковете от всякакъв характер – също така необходими са балансирани политики за намаляване е, употребата на наркотици и също така е необходима работа с хората, употребяващи наркотици. Това е в областта на общественото здраве. Ето защо смятам, че е добре от време на време да организираме съвместни срещи между нашата комисия и Комисията по околна среда, която работи и в областта на здравето и общественото здраве. Във връзка с това има въпрос към господин Голсдейл. От какъв вид капацитет се нуждае Европейския център за мониторинг, за да изпълни по-правилно тези политики? По-доброто сътрудничество между, между институциите необходимо ли е и как можем по-добре да разрешим засиващия се проблем с новите психоактивни вещества, поради проблема с неясните е, последици, свързани с употребата на тези вещества. Благодаря ви, председателката. Благодаря. Вие направихте изказване, но и зададохте много въпроси. мисля за цифрите, които бяха споменати. Вие казахте печалби от порядъка на 24 милиарда евро. А, а, говорихме колко трудно могат да се намерят 6 милиарда евро за Турция. Така че е добре да говорим как можем да подобрим работата си, за да избегнем това изтичане на средства в а, други посоки. Сигурна съм, че колегите ще имат какво да добавят. А отнес, относно наркотиците имам въпрос към Европол. Като е, гледах е, вашата презентация. Изглежда различни видове наркотици се разпространяват до и в Европейския съюз по различни канали. Ясно ли е точно как се променят каналите, през които наркотиците стигат до Европейския съюз. Можете ли да добавите нещо по този въпрос? Но сега първо ще дам думата на господин Госцейл. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Бони за положителния му коментар. Благодаря като цяло на вашата комисия за постоянната подкрепа за работата на Центъра за мониторинг на наркотици и наркомании. Конкретно по въпроса за средствата и ресурсите. Както знаете, в момента се подготвя ново законодателство, което да предвиди подхода за новите психоактивни вещества. Сега то ще включва три стъпки – на първо място самата система за ранно оповестяване, оценката на риска и накрая мерките, които Европейския съюз предприема, за да се контролират тези вещества. Вчера на Корепер беше взето решение, че ще има ограничено преразглеждане на регламента за нашия център. А, та, основното е, да се, засили, е, да се засилят силните страни на нашата система. Това ще е част от предложението за регламента. Но то няма да е достатъчно, за да се справим с новите предизвикателства. В тази насока е, ние сме на едно мнение с вашата комисия и с Европейската комисия. и се надявам много скоро да имаме яснота по отношение на окончателния резултат и ресурсите. Със сигурност ще са ни необходими допълнителни ресурси, за да се справиме с за да се справим с въздействието на разрастващия се пазар през последните години. От страна на комисията беше изразена подкрепа, но също така и в съвета от страна на държавите членки беше изразена такава подкрепа. И разчитам и на вашата комисия за е, това да подкрепи е, необходимостта от допълнителни ресурси за нашия център. Благодаря. Председателката, благодаря. На този етап много групи и агенции имат нужда от допълнителни възможности и се надяваме да можем да намерим решение и за вашата, е, и за вашата агенция. Към представителя на Европол, заповядайте. Благодаря. По промяната на маршрутите, на каналите, на слайдовете видяхте тенденциите за конкретни казуси при конкретни разследвания. И от това става ясно, че има промени в маршрута на трафика на наркотици. Той не е стабилен. И това представлява предизвикателство за правоприлагащите органи. Разбира се, има възможности и познания, които могат да се приложат на практика. Маршрутите за трафик са разнообразни, но това не е нещо ново и трябва да реагираме по съответния начин. Благодаря. Председателката, да, стигаме края на този дебат. Благодаря на гостите, които бяха тук до мен. Имахме много добър обмен и вие представихте целият доклад. Стана ясно, че справянето с тази ситуация, с наркотиците, не е лека задача, тя съдържа различни аспекти, така че благодаря ви за това, че дойдохте тук и представихте различни аспекти от ситуацията. Благодаря. So, colleagues, I think we can directly go to the next. Благодаря, колеги. Сега преминаваме към следващата точка в дневния ред а именно механизма за демокрация, правова държава и основни права. Ще има представяне на междинната оценка на добавната стойност и документите, изследователските документи. Ще чуем три презентации. Всички те ще спомогнат за, ще са полезни за дебата. Първо ще имаме представяне на междинната оценка на европейската добавена стойност, е, извършена от е, нашия отдел за научна развойна дейност в парламента, както и съответния отдел от комисията. Тези проучвания са направени за да се подкрепя работата на нашата комисия в рамките на, на доклада по собствена инициатива, по установяването на механизъм на Европейския съюз за демокрация, правова държава и основни права. Проектът доклада на, на докладчицата госпожа Интвелт е, е публикуван вчера и ще бъде представен на следващото заседание на Либе. Сега, това беше като встъпителни думи. Сега ще дам думата на Астрид Ворум от е, отдела в парламента, за да представи междинната оценка на Европейската добавена стойност. Имате думата. Здравейте, благодаря ви за възможността за да, представи, да представя междината оценка на Европейската добавена стойност. Като уводен коментар ще ви дам общ контекст за тази оценка. Знаете, че когато Европейския парламент реши да подготви законодателен доклад по, собствени, е, е, по собствена инициатива по смисъл на член 225 от е, договора, той трябва да се съпътства с такава междинна оценка, която да разглежда въздействието и предимствата на предложението на, на парламента в докладите за законодателна инициатива. Та, тази оценка върви с доклада на госпожа Интвелт. Тя съдържа препоръки към Комисията за Европейски механизъм за демокрация, правова държава и основни права. Ще подчертая, че става въпрос за междинна оценка, извършена преди публикуването на доклада на госпожа Интвелт. Тя отразява редица работни документи, използвани от докладчицата и докладчиците в сянка. А също така оценката използва за основа два две изследвания, които ще бъдат представени от господин Пеш и от представителя на СЕПС. Основната цел да се направи оценка на съществуващата рамка за демокрация, правова държава и основна, основни права е, че в системата съществуват някои недостатъци. Когато става въпроса за правата и стойностите в член 3 от договора за Европейския съюз, има разминаване между съответните права и тяхното прилагане от държавите членки. Това разминаване води до значителни социални и економически разходи. Разликите са свързани с дебата относно обхвата на европейската компетенция за изпълнение и прилагане на правата и, пр... и ценностите по член 2. Следователно, няма ясно разграничение между компетенциите на държавите членки и европейските институции, както и европейските агенции, работещи в тази област, по отношение на това как, кой какво прави в областта на мониторинга и оценката. Има някои механизми за това, но те не са добре координирани. На трето място съществуващите механизми за прилагане определено не са достатъчно ефективни. Те не се справят достатъчно добре с съществуващите предизвикателства, свързани с правовата държава в Европейския съюз. И така, какви са възможностите, законодателни и незаконодателни, за политики, за да се идентифицират съществуващите слабости. Експертите предлагат да се приеме един междуинституционален пакт, където да се разгледат действията на европейско ниво, но също така и сътрудничеството между европейски институции и държави членки. Такъв пакт ще включва два основни елемента. От една страна годишен мониторинг на демокрацията, правовата държава и основните права която да се, който да се основава на едно европейско табло за резултатите. От, втория важен елемент е европейски цикъл на политики, малко като европейския цикъл, цикъл на европейския семестър. Ще разгледам накратко двата аспекта на пакта. По отношение на годишния мониторинг на демокрацията, правовата държава и основните права, стоят още някои въпроси, на които още не е даден отговор, като например обхвата на действията на Европейския съюз. По силата на договора Европейския съюз има мандат да се намесва, за да защитава конституционалната си цялост, но как да става това и в каква степен не е напълно ясно. Друг важен аспект е правното основание. Може да се основава този пакт на член 352 от договора, като например това е правното основание за Агенцията за основните права. Също така имаме и член 70, който се отнася до вътрешните работи и правосъдието или член 295, който е правното основание за междуинституционалните споразумения. Също така може да имаме и смесица от, различните, от различни правни основания. Също така стои въпроса за методологията по отношение на таблото за резултатите, Споменах вече ясното разграничение между, липсата на ясно разграничение между държави членки и институции, но важно е да се подчертае и демократичната отчетност. По отношение на втория компонент от пакта, Европейския цикъл на политики за демокрация, правова държава и основни права, той ще включва неща като годишен дебат в националните парламенти, годишен парламентарен дебат, актуализация на рамката за изпълнение, както и възможност за комисията да предприема системни процедури за, е, процедури за системни нарушения и също така подобрение на диалога с съвета за правовата държава. Но това може да стане само ако се спазват съответните стандарти. За това е добре цикъл от политики да включва и система за оценка на ефектите от европейското законодателство в съответните области. Същевременно процеса за присъединяване на Европейския съюз към Европейската конвенция за правата на човека трябва да продължи. Накрая доклада за оценка разглежда разходите и ползите от различните варианти за политики. В специализираната литература многократно се казва, че липсата на контрол на корупцията, липсата на система за проверки и е, достатъчно защитаване на правата върху е, интелектуалната собственост водят до значителни разходи. В един скорощен доклад относно организираната престъпност и корупцията става ясно, че е, разходите на корупцията за економика възлизат за економиката възлизат между 218 и 282 милиарда евро. Също така е необходимо взаимно доверие между държавите членки, защото в противен случай се е, подкопава авторитета на съдебните органи и зачитането на основните права. И накрая всички граждани на Европейския съюз са засегнати от е, нормотворчеството на европейско равнище. Е, за сравнение, разходите за годишния мониторинг са сравнително ниски. Той ще струва около 4 милиона евро годишно, а за европейския цикъл на политики ще струва около 7 милиона годишно. Това ще е ефективен инструмент, ако се намерят и правилните синергии с международните организации. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Благодаря ви за този преглед. А сега ще дам думата на доктор Петра Барт от е, Центъра за европейски политически изследвания в Будапеща, която ще представи е, документ, посветен на е, Европейското табло или Европейския индекс за демокрация, върховенство на закона и основни права. Да, благодаря ви. Аз ще представя този е, научен е, доклад. Европейския съюз е, се характеризира с определени правила и ние продължаваме да спазваме тези правила и основни принципи и ценности, към които сме заявили, че ще се придържаме. има съвсем ясен член в договора за функционирането на Европейския съюз. Това е член 2. И преди присъединяването на е, държавите, т.е. кандидатите, се подлагат на един щателен контрол в това отношение. Е, но за съжаление след присъединяването е, вече не се е, прилага подобна методика, за да се установи дали държавите се придържат към тези принципи или не. И така, член 7, както и предварителният член 7, всъщност би трябвало да продължат е, да е, се използват и то е, много масивно, ако желаем да осигурим спазването на тези ценности. За съжаление, забелязваме, че през последните две десетилетия на практика тези механизми, които се предвиждат в член 7, не се използват. Така че, е, да, добре, е процедурата е, би трябвало да се изпробва и тя е изпробвана по отношение на някои държави членки, но за момента все още има много-много критични бележки трябва да се е, разбере, че е, използването на член 7 всъщност води до негативи, а, а ползите е, ще бъдат големи по отношение на е, върховенството на закона е, и е, общите ценности е, е, в рамките на Европейския съюз. Е, и в никакъв случай не бива да се отказваме от един е, постоянен е, е, мониторинг на съответствието на всяка държава член с договорните разпоредби. И така, е, правилата по отношение на демокрацията, върховенството е, на закона и основните права е, бе основната тема на нашият научно-изследователски екип. Ние зарешихме да, се, да изследваме тези въпроси. Професор Пече тук, както и, и чухте вече и госпожа Лорам. Става дума най-вече за компетенциите, за правомощията на Европейския съюз. Ние се опитваме да разберем прехвърлянето на някои от правомощията, как ще се от, отразят и държавите членки и на гражданите на Европейския съюз как е, е, бихме могли в крайна сметка да насърчим е, процеса на взимане на решения без да има проблеми за ефективността и качеството. Нуждаем се очевидно от един ефективен, конструктивно работещ механизъм. Естествено, легитимността е много важна, в която говорим за решение и субсидиарността в това отношение е, има е, е, съвсем ясно разписан принцип в договора и държавите членки в общи линии може да се каже, че го зачитат. Става дума и за тяхната независимост в определени области и за техните собствени правомощия. Те трябва също да се спазват. И така, настъпателната демокрация, Европейския съюз в крайна сметка трябва да се разглежда именно като един, една организация, която създава законодателство в смисъла на външни средства за една активна настъпателна демокрация в държавите членки. Естествено, че е, една голяма част от е, така, дейността на европейско равнище се атакува, критикува, е, смята се, че тази критика понякога е основателна, в други случаи се смята, че тя е идеологически подплатена, че в крайна сметка може да се стигне и до някакъв, е, е, така да се каже, е, сблъсък на конституционни правила но аз е, е, твърдя, че в рамките на е, основната мото, в крайна сметка, на идеята единни в многообразието, не бива да се отхвърля, така да се каже, аргумента за конституционна идентичност. Разнообразието и толерантността са част от именно тази конституционна сърцевина, която е в центъра на Европейския съюз. Трябва да се толерират, трябва да се подчертават всички тези различия, които са ценни и които в никакъв случай не затрудняват и не застрашават съществуването на Европейския съюз. И така няколко думи за това как трябва да дефинираме всъщност таблото, европейското табло или европейския индекс. Има няколко елемента, които са комбинирани. От една страна дискусия, диалог, наблюдение, измерване, оценка, определене на показатели, надзор. Има различни действащи лица, различни участници, различни институции в нашият изследователски екип се налага мнението, че е, не е необходимо всъщност е, е, да влизаме, така да се каже, в съревнование, което е нездравословно, а можем да се, получ... да се учим един от друг в рамките на процеса на мониторинг и е, е, оценка. И същевременно трябва да събираме е, данни от различни източници, дори когато става дума за, така да се каже, твърде различни източници, но те могат да бъдат много ценни и да дадат възможност за едно много по-задълбочено тълкуване откъдето и да а, взимаме данните, да кажем от международни източници, трябва да а, а, имаме предвид спецификата на европейските процеси. Така че а, нашия механизъм не би трябвало да бъде изваден, така да се каже, от а, рамките и контекста на А, договорните партньори, трябва е, да е, се основаваме най-вече на лоялност, на е, утвърдените вече принципи в рамките на Европейския съюз и най-вече доверието. Доверието между държавите членки, между всички участници. Естествено става дума за едно външно измерение и когато говорим за външно измерение по отношение на, на организациите въж, с външен характер. Е, трябва да имаме предвид дали те действително а, могат, така да се каже, да работят на основата на взаимно доверие. И сега, политизирането а, от една страна и от друга страна а, запазването на легитимността на е, обективна институционална рамка. Да, е, институциите са е, обективни, действителност в това отношение има една обективна рамка. На следващо място ще подчертая и легитимността и осъзнаването от необходимостта на една е, е, законова е, дефиниция. В никакъв случай върховенството на закона не може да се сведе само до една единствена формулировка или формула. Необходимо е да обхванем различни елементи от различни дефиниции на върховенство на закона, защото и характера на върховенството на закона като такова в действителността е твърде сложен и включва различни елементи. За да гарантираме обективност, трябва да сме сигурни, че става дума за неутралност, ни средства, какво точно трябва да се подбере. Е, естествено, тук малко трудно може да се говори за абсолютна неутралност. Винаги има някакъв е, елемент и на субективни но, но а, а, при всички положения, когато говорим за а, е, идеологически и така, чисто политически атаки, естествено те трябва да бъдат или съображените трябва да бъдат избегнати, за да постигнем максимална обективност и неутралност. Много често в държавите членки обикновено се казва, че да кажем, е, някакви недостатъци се дължат на факта, че просто структурата не е прозрачна и недостатъчно изяснена. Е, когато има някакво неразбирателство, да кажем, или някакви проблеми с съседни държави, но трябва да имаме предвид, че е, когато става дума за подбор на е, основни практики, да кажем, е, винаги се извършва предварително една проверка. За да гарантираме легитимност, не можем е, да се опираме единствено на е, Европейския индекс, е, защото той не е в състояние да обхване абсолютно всичко, което се отнася до анализа на действителността в държавите членки. Трябва да се опираме най-вече на една оценка на качеството на основните елементи, които ни интересуват и то конкретно за всяка държава член. Как точно ще действаме? Е, е, е, как ще осигурим тази легитимност на индекса и то на всеки индекс или на всяка табло, което изготвяме за европейските държави членки. Това е от абсолютно от съществено значение и за бъдещите подобрения. Ние ще се основаваме на член 7 естествено и ще се опитаме да бъдем максимално коректни и максимално обективни. Когато Става дума за събиране и обработване на данните. Естествено, от една страна се поставя въпроса за е, качеството на тези данни, за тяхната достоверност и от друга страна за бързината, с която те могат да бъдат обработени след като ги съберем. Така че изключително важно е, е процесите да не се удължават във времето, когато става дума за контрол, за наблюдение. Е, на държавите членки, а да се действа бързо, за да може и бързо да се реагира и да се отстраняват от установените слабости. Да, подхода на котийките ви е известен, но ние би трябвало да се постараем да свържем нещата, така че е, в рамките на едно взаимодействие между отделните сегменти и сектори да постигнем максималния ефект. Много а, важно е, естествено, да а, използваме, както ви казах, а, широк набор от източници на данни, а, не само официални държавни органи, но и а, представители на неправителствени а, организации, на гражданското общество, на надзорни органи, парламенти. А, омбудсмани, е, пълномощници за защита на личните данни. Е, всичко това е, се отнася в крайна сметка до темата, която проучваме. Много се надяваме, че по този начин ще успеем да ви представим едно по-задълбочено изследване, което е базирано на обективни данни. Е, ние ще се опитаме естествено да е, установим и как точно е, съответните национални органи се справят с възложените им по линия на Европейския съюз задачи и как точно реагират и успяват да изпълнят тези задачи. Дали и те самите оценяват е, е, по един определен начин, е, положително или отрицателно, всичко това, което им се спуска, така да се каже, от Европа. И така, как точно трябва да се наблюдават държавите членки? Естествено, ние сме убедени, че и след присъединяването към Европейския съюз трябва да продължи едно такова наблюдение. И е, разрабатваме определени сценарии. В първия сценарий всъщност е, няма някакви съществени проблеми. Е, във втория сценарий става дума за някои поделементи във връзка с ценностите на Европейския съюз да кажем, нарушения на граждански свободи, на права на човека. И в този случай, естествено, в рамките на върховенството на закона и общите ценности трябва да се е, направят съответните препоръки и е, би трябвало и е, да се направи една периодична оценка по определени показатели. И при третия сценарий вече виждате, че става дума за системни национални проблеми, които са свързани с върховенството на закона, с действието на съдебната система, правосъдието и така нататък. Е, и просто няма установен диалог. Не може да се е, води диалог. Що се отнася до е, възможностите за санкции, за изключване на държави членки, които, така да се каже, са в вече състояние, в което нищо повече не може да се направи. Вие знаете, че такъв механизъм просто няма но това ще бъде, да кажем, крайната мярка в рамките на третия сценарий. Ако изобщо се въведе нещо подобно. И така, аз смятам, че когато говорим за подхода слънчеви лъчи, за дебата, за диалога, за общите ценности, които държавата чрез споделя, в крайна сметка, чрез мониторинг, чрез оценка, чрез определени показатели и изисквания може да се постигне много бърз напредък. И така сега стигаме до съвпадението и между съответните потребности и инструментите. От една страна имаме така да скажа, резултата в рамките на комисията и е, механизмите, които могат да се използват. И от друга страна вече институционалните актьори и наднационалните процедури. Е, модела на европейския скорборд е, е известен, но би могъл да се придържа по-вече до така разписания текст в член 7. И би трябвало да се използват в по-голяма степен не само процедурите за нарушение, но и економическите санкции. Задържане на парите, спиране на средствата, които, да кажем, са предназначени за определена държава член. Особено силно би било това въздействие върху държавите членки, след като в крайна сметка в рамките на европейската интеграция страните бенефициери очакват определени постъпления. В никакъв случай обаче не бива да се стига до състояние, в което да поставяме под въпрос европейските ценности. Благодаря ви. А сега ще дам думата на професор Лоран Пеш, който е от университета Мидълсекс Лондон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 така. Значи тук говорим по-скоро за едни микроизмерения. Е, не говорим за е, същинска класация. Преди да се занимаем с установените недостатъци, добре би било да се спрем на някои е, непрекъснато възникващи е, проблеми е, от юридическо политически характер за това дали Европейския съюз поначало има право да наблюдава държавите членки. Та е първата част от доклада, е, която е посветена на така непрекъснато възникващи въпроси и е, в обобщение, в интерес на времето, Констатацията е, че наистина Европейския съюз е правомощен след присъединяването им към Европейския съюз да е, наблюдава положението в държавите членки. Освен това, по съответния от договора смятаме, че съдържанието и обхвата на съответните ценности и могат да бъдат извлечени не само от националната е, съдебна практика, а и от международноправни актове и международна съдебна актика, е, практика. Е, така че и в това отношение европейски държави членки могат да, да, да, да бъдат обект на наблюдение и контрол по отношение на въпросните съществени, основни ценности. И вече към втората част на е, доклада пропуски и недостатъци на действащата уредба. Значи, първо разглеждаме нещата хоризонтално. Установяваме е, редица недостатъци от най-общ характер. Сред които най-вече трябва да споменем а, е, а, разпространението на специфични актове и инструменти и липсата на координация между отделните институции трупат се непрекъснато актове, инструменти, но всъщност не се съгласуват и няма координация между отделните институции на Съюз. В интерес на справедливостта, разбира се, трябва да кажем, че тази липса на координация се дължи на обстоятелството, че целият европейски проект се основава на допускането, че след е, като държавата членка се е присъединила към Европейския съюз, спазвайки ценностите по втория член, то тя не би могла когато и да било в последствие да ги наруши. Но това е хипотеза. И тази хипотеза очевидно вече не е валидна, не, не, не действа. След това установяваме недостатъци на конкретни актове, прияти от различните институции на Съюза. Няма да ви занимавам с всички е, такива отрицателни констатации, но що взето и говорим за уредбата на върховенството на закона – 70-ти член от договора за Европейския съюз, така наречения ядрен вариант, вероятно не особено удачна метафора. След това процедурата, производството за нарушение на, на договорите, което може да образува комисията. И след това други инструменти, като механизъм за сътрудничество и проверка, който все още действа по отношение на Румъния и България. И накрая диалога за върховенството на закона, който бе наченат от съвета и първия му кръг се състоя миналия месец ноември. Въз основа на установените недостатъци решихме да предложим един набор от решения – представяме на вашето внимание три, верти, три върти, вертикални варианта и три хоризонтални варианта. Вертикални какво означава? Това са варианти или решения, е, които е, се прилагат към отделни държави членки според случая. Европейските институции фактически прилагат въпросните вертикални мерки при необходимост към дадена отделна държава членка. Първият такъв вариант е, е действащата процедура е, за нарушение на договора по 258 от договора за функционирането на Съюза. Предлагаме евентуално различно прилагане на тази норма, когато се наблюдава системно нарушаване на съюзното право. Така че по, по същество е, предлагаме това производство да се е, води по малко по-различен от обичайния до сега начин, т.е. когато имаме рецидиви, е, които навеждат на мисълта за съзнателни намерения за отказ от е, установения конституционен ред. Втория вертикален вариант е пак по линията на подобрение на действащия механизъм, рамката приета от Комисията за върховенството на закона от 2014 година. Дребни промени, които биха допринесли за правна сигурност обаче. Е, трябва да се подобри понятието или разбирането е, на, на понятието системна заплаха като критерий за задействането на тази рамка на тази втора хоризонта, а, вертикална, извинете, мярка. We uh, are of the view that perhaps we could find better ways of financing uh, Трети вариант. Да финансираме по-добре е, групите от гражданското общество. Общо заето да предлагаме на Европейския съюз да бъде малко по-последователен във вътрешен порядък, така както е бил във външен външнополитически порядък по отношение елементите на гражданското общество. Но някъде амбициозно предлагаме нов финансов инструмент, но ако това се сметне за прекалено амбициозно, е, биха могли да бъдат огледани действащите финансови механизми е, за облегчаването на достъпа до тях на елементи на гражданското общество. Например, е, механизма за финансиране Жан Моне, който много успешно се прилага, но, но вероятно гражданското общество е затруднено в достъпа си до него. Това са вертикалните препоръки. И сега хоризонталните. Поред от е, най-малко амбициозната към най-амбициозната, най-амбициозната най-леката поне на, на, на, на хартия, от, от, правна гледна точка, не и от политическа гледна точка, най-лесно би било да се поиска от съвета да преразгледа начина по който организира годишния диалог за върховенството на закон. Според нас има какво да се подобри е, в тази организация. Например, е, липсата на прозрачност на първия кръг на този диалог определено трябва да бъде преодоляна. Правим и някои допълнителни препоръки в тази връзка по отношение на този диалог, но липсата на прозрачност на процеса е за нас най-важният недостатък. Втория вариант е във връзка с втория член от договора за Европейския съюз. Тук нормативна промяна не е необходима, но ще се наложи политическа воля. Нали, да се начене нов политически диалог. Между другото, тези варианти не се изключват взаимно. Втората препоръка може да съжителства с първата и най-сетне, най-амбициозната мярка в тази връзка предлагаме онова, което предлагат и колегите, а именно създаването на нов е, постоянен хоризонтален цикъл на наблюдение и контрол, е, в който да се впише класацията е, действащата или да се създаде нова такава класация. Общо взето нов постоянен механизъм. Това е най-амбициозното решение, приложим за всички държави членки в контекста на който обаче европейски институции все пак ще трябва да обосновават собствените си действия. Тъй, че тук от всеки го се очаква да засвидетелства привързаността си към член 2 текущо. Цикъл може да бъде 12-месечен, може да бъде 6-месечен, това не е толкова важно. Въпросът е да се установи постоянен цикъл – ето това са шестени препоръки. С интерес очаквам вашите въпроси. Благодаря. След като изслушахме тримата ни колеги докладчици, е, оставаме с впечатлението, очевидно, че задачата е тежка е, и предполага участието на много действащи лица и координация помежду им. Е, но, за съжаление, бездействието очевидно не е вариант. Дали колегите желаят да зададат въпроси? Ако не, аз бих искала да добавя нещо към казаното. Твърде често се споменава така наречената Копенхагенска дилема. Питам, проверявал ли е някой някога, дали е необходимо и възоснова на какви критерии и показатели може да се установи че дадена страна кандидатка за членство в Европейския съюз наистина се съобразява с правовия ред, с основните права и свободи и член 2. Когато зададем същия въпрос по отношение на държави членки, винаги се казвам, че това не е нужно, защото, видите ли, се предполага, че презумира се зададено. Значи, или ги имаме копенхагенските критерии, това от една страна, или от друга страна можем да говорим за липса на политическа воля. Е, вие споменахте европейската класация в областта на справедливостта, когато ви зададох въпроса за критериите, но, но не споменахте самите копенхагенски критерии. И също така споменахте нещо особено важно според мен. Когато говорим за седми член, обръщаме вниманието най-вече върху положението, нали, състоянието на криза. Нали, много, много неблагополучия вече са се случили. А би трябвало, напротив, да се опитаме да създадем своеобразен механизъм за ранно предупреждение, тъй като струва ми се, във всяка без изключение държава членка, дори при наличието на максимална политическа воля, нали, е, е, е възможно е, е, да, се, да се получат такива не, отрицателни е, е, явления. И тогава в духа на добрата воля просто бихме могли да разговаряме за да се предотврати евентуална кризисна ситуация. И... Добре би било да се помисли за един такъв механизъм, без да се, който да избягва упражняването на натиск върху държава, членка или правителство. Но във всеки случай би съдействал за възстановяването на правовата държава. Ето това, това ни е менюто, така да се каже. Ако няма други желаящи да се включат в този разговор, е, не знам дали... О, извинявайте. Пред мен сте и не ви обръщам внимание, съжалявам. Е, пред, преди всичко бих искал да благодаря на авторите на доклада. Много важен, според мен, е, далеч по-добре можем да, да работим от тук нататък под собствения ни доклад. И съм напълно съгласен с казаното преди няколко минути. А именно, че въпросът не е поредната бюрократична приумица. Наистина е необходима система за рано предупреждение. Аз съм от Полша, знаете. И в продължение на години за всички ни бе очевидно, независимо от политическата принадлежност, че върховенството на закона се изразява в определени норми. Е, в, в, в равновесие между властите, съответно разделението им. И сега се оказва изведнъж, че има много и много проблеми, и ние трябва да обединим съгражданите си и всички да положим усилия от надпартиен характер в интерес на самата демокрация. Е, всичко това, разбира се, отново прозвучава като политическа декларация от моя страна, но аз не мога да се въздържа е, от, от, от такова изявление. Предстои ни много работа е, и много по-прецизна оценка на създалата се обстановка. Благодаря ви, Софи, за, за първоначалните съображения. Ако е, не се лъжат, още при първия разговор, който водихме, вие също предложихте своеобразен пакт за демокрация. Тъй като тук не става дума само европейските институции да имат възможност да оценяват демократичния правопорядък в дадена държава членка. Дума е и за това как да бъдат въвлечени страните и обществата в тези страни в процеса на оценка на демократичния ред. Благодаря. И мисля, че София Интвел желая да, да допълни. Аз нямам въпрос, тъй като разговарях с авторите на доклада. Онова, което ме впечатли, вие го казахте. Втори член е всъщност въвеждащия, встъпителния член на договора. Както аз казвам, първи член казва здрасти, втория член разтваря вратите всъщност. И при този доклад и други подобни, някак се, оказва се, не можем да намерим точното правно основание за изпълнението на тези ценности по втория член – Примерно между институционалното споразумение, като, като инструмент, като, като форма. Е, или, или нещо такова, само да не излезе някакъв Франкенштайн от него. Но, но странно е наистина. Е, озадачава факта, че е, в договора имаме една последователна уредба, в същото време се чудим за правното основание. Не само за да санкционираме отклонилите се от правия път страни, а и за създаването на един добродетелен цикъл, тъй че самите държави членки да определят тези ценности, понеже в крайна краща те се менят с времето. Като говорим за върховенството на, на, на закона, е, вие не може да, е, да, да изразите количествено това понятие. Но в определен, е, в определен интервал може да има разногласия и различия. Е, е, понятието може в известен интервал да се променя, а това може да стане единствено чрез диалог. И договорът нищо не предвижда за това. Така че съм много благодарна на, на авторите за извършената работа, за, за взаимодействието понежду ни. Дано всичко това доведе до реален резултат и аз предварително ви благодаря за последващо ваше участие. Текстът е на разположение на интересуващите се в Твитър, но, но и на страница на парламента също ще го намерите. Благодаря много, Софи. Не съм сигурна дали някои от ораторите искат да се изкажат, за да коментират по казаното до тук. Да, накратко. В доклада не сме разглеждали варианти, които да доведат до преработка на договора, а по отношение на механизма за ранно предупреждение не съм напълно съгласен с вашето описание, защото имаме два съществуващи правни основания. Едното е по член 7, което може да се задейства в случай на риск, системен риск за европейските ценности. Това е предвидено и в насоките от 99-та година, но до сега не сме използвали този член. И всъщност тук не е имало реално нарушение. Също така може да се каже, че рамката за правовата държава на комисията също представлява вид механизъм за ранно предупреждение. Сега сме в първия етап от този механизъм в който се събират доказателства, за да се определи дали действително е имало системно нарушение на правовата държава и на върховенството на закона. И последния ми коментар по неяснотата за върховенството на закона съм съгласен с членовете на парламента. Повечето международни организации са съгласни, са постигнали съгласие за работно определение на правова държава, която включва независимост на съдебния сектор. Но друго вярно нещо е, че зачитането на компетенцията за правовата държава е, е нещо, което не е съвсем ясно определено. Съответствието, спазването в отделните случаи. То тогава не можем да имаме ясна преценка. Трябва да се разгледат съответните факти, за да се реши дали в дадената ситуация е имало нарушение на правовата нарушение на държава възоснова на дадени факти а, тук говори от собствено име, но не бих, казала, че това, не бих казала, че това е едно неясно или отворено понятие. Председателката, благодаря. Със сигурност това винаги е, ще е нелека задача. Извинете, и вие искахте да се изкажете. Заповядайте. Благодаря ви много за коментарите. Да, разгледахме критериите от Копенхаген, когато съставяхме доклада. Разбира се, не можех да го представя в неговата цялост, той е 180 страници, но напълно съм съгласна с казаното от вас, като искам да внеса малък нюанс. Не ги наричаме копенхагенски критерии, защото за бъдещите държави членки това не е основен въпрос. Още веднъж искам да подчертая равното третиране на всички държави членки, независимо от момента, в който те стават членове на Европейския съюз. Конкретно по правовата държава съм съгласна с докладчицата. Винаги може да се каже, че има отклоняване от правовата държава, но е важно точно подхода да бъде правилен и за това имаме списък с показатели. Наскоро комисията състави един много добър такъв списък с показатели или поне под елементи от правовата държава. Мисля, че с професор Пеш и е, имаме малко несъгласие по този въпрос и докладчицата също го споменава по отношение на стандартите, е, е, показателите за стандартите и оценката за качеството на правовата държава в Европейския съюз. Благодаря. Председателката, благодаря много, благодаря за вашата подкрепа. Тя наистина е много важна и за нашите доклади, които пишем тук в парламента. И съм сигурна, че в идните седмици и месеци ще имаме много интересен дебат по този въпрос. Както в парламента, така и заедно с съвета. И се надявам накрая да вземем добро решение по този толкова важен въпрос. Благодаря ви много, че дойдохте тук и се надявам нашето сътрудничество да продължи. Колеги, Следващата точка в дневния ред е предвидена за 4 часа и някои от колегите ще дойдат тогава сигурно. Затова трябва да направим прекъсване на работата и ще ви помоля да се върнете отново в 4 часа. Кафе пауза до тогава.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 So, dear colleagues, it's the last point on our... Колеги, сега стигаме до последната точка в дневния ред за заседанието за днес, а именно продажбата на гражданство на държави членки в Европейския съюз, както и предположения за корупция, свързана с издаването на разрешителни за пребиваване и визи от консулски служби на държави членки, както и посолства в трети страни и възможните последици за Европейския съюз. Ситуацията в някои от държави членки по отношение на продажбата на гражданство е източник на опасения сред някои от членовете на комисията Либе. Ето защо координаторите решиха да включат тази точка в дневния ред за днес. Ще имаме размяна на мнения с комисията, за да се види какво знаем до тук по този въпрос. След това членовете, които искат да участват в дебата, ще имат възможност да го направят. И така, на първо място ще дам думата на представителите на комисията. Това са Екатерина Димитра Кополу и Ливен Брувер с госпожа Димитра Кополу. Заповядайте. Thank you, Mrs. Chair. Uh... Благодаря, госпожо председател. Аз съм госпожа Едвард, замествам госпожа Димитра Кополо. Идвам от същата служба, Генерална дирекция правосъдие към Европейската комисия и с мен е и колега от Генерална дирекция вътрешни работи, който ще разгледа въпросите свързани с сигурността. По отношение на продажбата на гражданство, както в съдебна, както потвърди Съда на Европейския съюз в съдебната си практика в делото Ротман, всяка държава членка определя правилата за предоставяне на гражданство. Но съда каза, че когато държавата упражнява компетенцията си в областта на гражданството, тя трябва да вземе предвид и правото на Европейския съюз. Когато тя предоставя гражданство тя предоставя и гражданство на Европейския съюз и определени права, като права на свободно движение, право на установяване, право на гласуване, право да се кандидатства в европейски местни избори и така нататък. Затова тези решения от страна на държавата членка имат последици и за другите държави членки и Европейския съюз като цяло. Трябва да се зачита автономията на държавите членки, но същевременно имаме задължение да закриляме държавите членки и гражданите на Европейския съюз. Европейската комисия има прерогативи по отношение... Призвава държавите членки да изпълняват прерогативите си по отношение на гражданството при зачитане на правилата и в другите държави членки Европейския съюз. Има и задължения по силата на международното право и трябва да се вземат и критериите е, за правото за гражданство в различните държави членки. Обикновено те са свързани с истинската връзка между кандидата и е, държавата, когато става въпрос за натурализация или не. От 2014 година насам Комисията анализира така наречените схеми между инвеститор и гражданство, по-специално по отношение на програмата за предоставяне на гражданство в Малта, когато то се предоставя на инвеститори при определени обстоятелства, за да се гарантира, че изискването за истинска връзка с страната е част от схемата. Малтийските власти измениха закона си за гражданството, за да включат изискване за живеене в период от най-малко 12 месеца, като условие за получаване на гражданство. Комисията също така направи оценка на схеми с инвеститори и в други държави членки и води диалог с една държава членка конкретно, която предоставя натурализация в замяна на инвестиции. Само на инвестиции тази държава е Кипър. Диалога с Кипър продължава. Проведени са няколко е, срещи между комисията и кипърските власти през 2014 и 2015 година. И в е, резултат от диалога комисията ще прецени какви последващи действия да предприеме. Продължаваме да проследяваме ситуацията е, по отношение на схемите за гражданство и инвеститори и ще ви информираме в течение на времето. Uh, да, позволете ми от името на нашата дирекция да се спре на а, аспектите, свързани с сигурността, най-вече във връзка с а, а, визите, с, а, така наречените златни визи за инвеститори, както и а, разрешителните за прибивавания. Не става дума за шенгенски е, визи. Е, издаването на визите е, е със срок 3 е, месеца. Е, но е, издаването на този вид визи всъщност не е хармонизирано на европейско равнище. Става дума за издаване на визи и за инвеститори, които се предполага, че ще останат по-дълго от 3 месеца в страната. Също времено нещата опират естествено и до това как точно гражданите на трети страни ще се движат и в шенгенското пространство. Притежателите на разрешителни за прибивавания имат възможност само в рамките на 90 дни да се движат в рамките на шенгенското пространство, ако те не отговарят на изискванията на останалите държави членки. Тогава съответната държава, която е издала разрешителното, би трябвало да ограничи свободата на движение само до собствената си територия. Също времено останалите държави членки имат възможност да експулсират притежателите на подобни разрешителни визи в случаите, в които става дума за сериозни нарушения на обществения ред. Само съгласно директивата за издаването на разрешителни за прибиваване на граждани от трети страни трябва да се издават тези разрешителни. Европейския съюз позволява на държавите членки да издават подобни разрешителни визи, но само в съответствие с изискванията, заложени в директивата. Като в този случай срокът, който се изисква е 5 години. Каква е връзката с корупция, с, да кажем, в схемите инвеститор-гражданство в съответните служби и какво, е, какви са възможните последствия върху сигурността Комисията наблюдава е, интегритета е, и е, състоянието по отношение на борбата срещу корупцията в държавите членки. е, резултатите, с които е, е, разполагаме до момента, са включени в доклада за 2014. Прилагат се и е, принципите съответно е, в рамките на европейския семестър, така че по отношение на европейските фондове и на семестъра е, в случаите, в които има сериозни нарушения, които водят и до вреди и щети за държавите членки в Европейския съюз могат да се наложат предвидените санкции. Разследвания се водят е, е, в тази сфера, е, в Португалия, след скандала с така наречените златни визи и след като въпросът бе разгледан и на равнище министри на вътрешните работи. Върховенството на закона също би трябвало да се има предвид в контекста на цялата рамка, която е създадена в това отношение. Имаме предвид не само сигурността, но и борбата срещу корупцията, която излиза на преден план. Първо, преди да се издаде разрешително за пребиваване, трябва да се направят съответните проверки по шенгенската система и в случаите, в които има така, основания за съмнения, трябва да се или има вече доказани криминални действия от страна на лицето, или нарушение на обществения ред от сериозни нарушения, тогава се включва съответния сигнал в системата. Така че и останалите държави членки да бъдат информирани. Както ви казах, ние следим много добре практиките в държавите членки, за да можем да направим оценка на борбата, която те водят срещу корупцията и на спазването на изискванията. Би трябвало всички полицейски служби да работят и да участват сериозно в мрежата, която е създадена за обмен на данни. Освен това, съветът издаде един наръчник за най-добри практики за самооценка на правоприлагащите и правоохранителните органи във връзка с борбата им срещу корупцията и интегритета им. И освен това, в рамките на е, отделните органи, като ОЛАФ, Европол и така нататък, също се води борба срещу корупцията с различни средства. Благодаря ви. Да, има естествено сериозна разлика между гражданите, които получават виза по обичайния ред и другите, които я получават по линия на тези схеми за инвеститори и граждани. И така давам думата на нашия колега, който отговаря по тези въпроси. Темата е изключително важна, госпожо председател. Да, много се тревожим от това, че в определени случаи установяваме връзка с корупционни схеми и с престъпни действия в държавите членки. Това естествено е от компетенциите на съответната държава член, но същевременно то се свързва много тясно и с правата на европейските граждани. И, и нека да поговорим малко и за схемите, в които са намесени и банкови сметки. Много сме разтревожени най-вече от това, че все още няма възможност за откриване на, и за разкриване на информацията по линия на банковите сметки изцяло. Това са пречки, които действително само засилват нашите тревоги и съмнения в случаите, в които а, а, установяваме нередности и а, престъпления, много често нещата, в крайна сметка, ако се проследят, а, стигат именно до страната, която е а, издала съответното разрешение. А, така че а, винаги, когато става дума за паспорт, а, документ за самоличност, би трябвало да има една а, ясно очертана връзка с страната на происход. И когато говорим за тази връзка, това означава на практика, че е, е, съответните лица би трябвало не само лично да се явяват, но и да предоставят съответните доказателства и документи, които да удостоверяват начина по който те искат да се установят в дадена държава. Вторият представител на комисията направи препратка с корупцията. Да, в контекста на панамския скандал ние трябва при всички положения да гарантираме, че ще могат да се правят всички необходими проверки и за съжаление това хвърля една сянка на огромно съмнение върху социалистическото правителство в момента. Благодаря ви много. Аз също бих искала да изясня някои от аспектите, за които говорим. Връзката инвеститор-гражданство или предоставяне на гражданство без каквато и да било, така да се каже, обосновка и проследима обосновка и проследимо основание създава много тревоги е, и е, би трябвало да предприемем е, сериозни мерки, за да възпрем една подобна порочна практика много индивидуалните инвеститорски програми е, биха могли да предвидят е, за коректните инвеститори е, съответното пребиваване и разрешителното за пребиваване, но е, в една голяма част от случаите имаше основания за тревога, най-вече във връзка с малтийската практика, която междувременно вече се промени. Там натурализацията в замяна на инвестиции вече е преустановена, но изискванията, които се поставят при издаването на разрешителни за прибиваване за по-дълъг срок на потенциални инвеститори, вече са много по-строги. Комисията може ли да потвърди че е, в момента действително е, има съществена промяна в положителна посока в малтийските е, така, схеми и същевременно по отношение на Кипър на практика сроковете за изчезване проверка са три месеца преди да се предостави е, гражданство. Е, такава е информацията, с която ние разполагаме. Какво се прави комисията в това отношение? Разследва ли тези случаи? Е, проучила ли е добре всички схеми, които се практикуват в съответните държави, а може би и в други? Има ли доказани обвинения е, за корупция. Е, има ли вече факти и доказателства е, за корупция в тези случаи? И също времено Интерпол, ШИС, би трябвало да могат да установят кога става дума за издаване на виза и по, дали тази виза е издадена по надлежния ред и съответно заявката за виза отговаря на изискванията. Аз също бих искала да добавя някои въпроси. И има разлика е, между това дали издаваш разрешително за пребиваване и или е, издаваш златна виза срещу заплащане. Е, в това отношение ние би трябвало при всички положения да видим дали съответните схеми съответстват на нашите изисквания и принципите на Европейския съюз. Е, комисията посочи е, вече е, възможността за връзка с корупцията. А по отношение на миграционния поток, на миграцията, ние е, очевидно сме изправени пред голямо предизвикателство. Е, само национални визии и национално гражданство могат да се предоставят на е, е, хората с беженски статут. Е, но може би когато става дума за бизнес, е, т.е. за тези схеми инвеститор-гражданство, е, трябва да се има предвид, че е, практиките, утвърдени в една определена страна на базата на национално законодателство, могат да се отразят много неблагоприятно на всички останали европейски държави. Така че трябва да се действа в това отношение какво прави комисията и какво възнамерява да направи. Няма очевидно други въпроси и забележки към комисията. Благодаря, госпожо председател. По въпроса за продажбата на гражданство, мога да кажа, че в момента в рамките на един диалог проучваме този въпрос единствено с Кипър. Що се отнася до други държави членки, ние наблюдаваме ситуацията но до този момент аз ви казах е, всъщност, е, че една единствена е, държава член предлага натурализация в замяна на някакви материални облаги, инвестиции или пари. И това е Кипър. А що се отнася до разрешителните за пребиваване, трябва да подчертая, че че има а, връзка между заявителя, жалбо, а, молбоподателят и страната. В Малта а, вече има основание да се смята, че се спазват необходимите изисквания, извършва се надлежна проверка, регистрация адрес на стационарен телефон, мобилен телефон и така нататък. Всичко това, което е необходимо за да установиш дали човекът е регистриран и се установил в държавата, естествено трябва да бъде проверено от националните органи във всеки конкретен случай. А що се отнася до а, така, проверките, а, а, по отношение на Малта. Мога да потвърдя това, което бе казано. А, що се отнася до а, информационните системи, Интерпол, Шенген, а, визовата информационна а, система и Шенгенската информационна система, както вече посочих, а, предвиждат да няма издаване на разрешителни за граждани на трети страни а по линията на тези схеми. може би ще трябва да помолим и другите колеги, които присъстват тук, тъй като някои от въпросите се отнасят до техния ресор за злоупотребата с, така да се каже, инвеститорския статут и в дадена държава член, която може да се отрази неблагоприятно и на всички останали. Естествено, отново разчитаме на Шенгенската информационна система. Това бих могъл да кажа за сега. Не се говори в включен микрофон. Микрофон за оратора, моля. Е, очевидно. Е, да, съжалявам, ето микрофона вече е включен. Така. Тъй като няма допълнителни въпроси от нашите колеги, благодаря много за информацията. Ще бъде е, чудесно и много полезно за нас, ако в бъдеще можете да ни информирате е, бързичко за всички случаи от този характер, за които узнавате, е, независимо от това, за коя държава член става дума. И така. Мириам Дали иска да каже нещо преди да закрием заседанието. Комисията спомена, че е, проучва и, така да се каже, разследва различни е, схеми. Аз е, бих искала да знае какви са схемите точно и за кои държави става дума. Добре, можете ли е, да ни кажете нещо повече за всички останали държави, които използват подобни схеми за предоставяне на гражданство или златни, златни визи? Можете ли сега да ни е, кажете нещо повече по този въпрос или ще ни предоставите писмена информация? Аз не бих казала, че е, разследваме в истинския смисъл на думата – ние просто проучваме ситуацията, опитваме се да оценим и законодателството в тази сфера, но за момента само Кипър е, така да се каже, в фокуса на комисията. Ако имате обаче сигнали и за други подобни случаи, е, много ви моля, информирайте ни. Към момента ние нямаме, е, така да се каже, информация за е, разпространяване на тези схеми. Да, е, председателката казва, благодаря много за информацията и така благодаря ви за участието. Желая ви всичко хубаво. Не забравяйте понеделник следващата седмица в 19 е, часа в Страсбург е следващото заседание. Довиждане на всички.